Съобщение на председателя. Искам да информирам депутатите за следното. На 10 юли 2019 година координаторите на Комисията по петициите одобрихме проекта за дневния ред за 4 и 5 септември 2019 година, което провеждаме сега. Освен това беше взето решение, че Комисията Пети ще организира изслушване по ФАТКА с участието на вносителите на петицията, на държавите членки, на един представител на Съединените щати и на Асоциацията на, с, заедно с комисиите Либе и ЕКОН, ако тези комисии желаят да участват. Освен това бяха възложени изготвянето на доклад по годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман. Този доклад е възложен на ЕНП в лицето на господин Питър Яр. Освен това се създава мрежата по петициите, така наречената на английски Пети Нетворк и приканваме останалите парламентарни комисии да определят поне по един депутат, който да участва в нея, но той не трябва да бъде по възможност член на пети. Сега ще преминем към представене от Европейската комисия за сътрудничество с Комисията по петициите. Тя е наш естествен съюзник, когато се разглеждат петиции, както и да следим за спазването на европейското законодателство. Искам да дам думата на представител на Генералния секретариат на Европейската комисия Разполагате с 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, в началото искам да ви поздравя за резултатите от изборите. Поздравления за това, че сте тук. За това, че сте номинирани за членове на Комисията по петиции. За първи път Европейската комисия има възможност да се обърне към новия състав на Комисията по петиции. За нас в Комисията и е, в частност в нашата генерална дирекция, е много важно, че можем да сътрудничим с вас по начина по който винаги сме го правили. Знаете, че вие защитавате правата на европейските граждани и те се обръщат е, към вас, е, като използват един канал за пряка комуникация. Мога да кажа, че през последния мандат имахме отлично сътрудничество с вас. Не само на политическо ниво, имаше редица структурни диалози с първия заместник-председател и втория заместник-председател. Всъщност на работно ниво, на ежедневно ниво имаме отлични взаимоотношения. Искам да изразя нашето желание да продължаваме в същия дух – Нашия принос за това да се подпомагат гражданите също е важен. Знаете, че много граждани имат тревоги относно как се откликва по отношение на защитата на техните права. Мисля, че ние имаме важна роля и що се отнася до това да се следи дали европейското законодателство се прилага както трябва. Мисля, че Нашите взаимоотношения се допълват взаимно. Вие ни помагате да открием къде европейското законодателство не се прилага както трябва. Затова първото ми послание е следното. Нека да продължим в същия дух със сътрудничеството. Сътрудничеството всъщност има три слоя. Първият слой е на политическо ниво. структурният диалог с първия заместник-председател по-настоящем, в настоящия мандат на комисията. Надявам се, че този диалог ще продължи и в следващия мандат на Европейската комисия. На второ място, ежедневните ни взаимоотношения между моя екип и вашия екип. Искам да спомена и още нещо. Годишния доклад на комисията по петиции. Предлагам всяка година да се провежда една интерактивна дискусия между нас и вас точно по този доклад. Ние сме готови да го правим. Сътрудничеството определено е добро, вече го подчертах. Естествено, има какво да се подобри. Няколко неща ще кажа в тази връзка. Няма да преминавам през всички теми, повечето от вашите членове могат да научат много неща по същество за нашето сътрудничество, но все пак нека и аз да кажа няколко думи. На първо място крайните срокове. Имаме 3 месеца за да откликнем на внесена петиция. В епохата на интернет това може да изглежда като цял век или няколко десетилетия – Понякога има основания за нещо подобно. Някои петиции, естествено, са с много спешен характер и трябва да се реагира много бързо. В някои случаи, обаче, връщам се на първата си теза, може да се наложи да се да си дадем достатъчно много време, защото понякога става дума за много сложна тематика, засягат се правомощия на регионално, на национално ниво и съответно се налага много сериозно и ние да разследваме какво се е случило. Освен това, много петиции трябва да бъдат разгледани много сериозно. Между другото, комисията дава своя отговор в рамките на една писмена процедура, която се одобрява и се парафира от колегиума на комисарите. Това отнема време. Понякога можем да действаме и по съкратена процедура в някои етапи на самата процедура. Какво имам предвид? Понякога получаваме петициите на конкретен език. Естествено, налага се да изчакаме превода. Може би, що се отнася до самия писмен превод, може да се намерят начини да се съкрати процедурата. Сигурен съм, че има и начини да се свържат по-добре нашите ИТ системи. Трябва да призная, че тук не сме съвършени, естествено. Ние се опитваме да оптимизираме нашия интернет инструментариум. Надявам се, че той ще започне да действа по-бързо, по-оптимално. Всички тези неща естествено могат да бъдат обсъдени с вашия екип в идните няколко месеца. Тоест, определено има какво да се направи по отношение на административното третиране на петициите. Искам да спомена и още нещо във връзка с кореспонденцията, е, съответствието между текста на петицията и самото нарушение. Ще обясня какво имам предвид. Ако света беше съвършен, щяхме да имаме система, по силата на която можем да свързваме всички нарушения в конкретна област в рамките на една петиция – Петициите дават възможност на Европейския парламент да обърне внимание на Европейската комисия за това как се прилага европейското законодателство. Ние откликваме на всички петиции, но не всички петиции водят до разследвания за това дали има нарушение на европейското законодателство. В някои случаи онова, което се засяга като тематика, излиза извън нашите правомощия, извън правомощията на Европейския съюз. Комисията естествено винаги може да започне и процедура, официална процедура по нарушение, ако има правомощия. Ще дам един пример. Има петиции, които наистина засягат нарушаване на европейското законодателство – за какви области става дума? Най-често околна среда, вътрешен пазар, здравоопазване, енергетика, транспорт и финансови услуги. Що се отнася до околната среда, през 2018 година са внесени около 200 петиции. На 200 сме отговорили, понякога сме давали няколко отговора на една и съща петиция. Смятаме, че около 40% от тези петиции са обект на разследване. Започнали сме разследвания. Може да става дума, например, за сметища, третирането на отпадните води в градовете, качеството на въздуха и така нататък. Що се отнася до петициите, по които вече има разследване – искам да кажа, че можем да подобрим комуникацията. Можем да подобрим прозрачността. В редица доклади на вашата комисия пише, че трябва да се подобри предоставянето на информация относно това докъде е стигнала наказателната процедура – Съответно, трябва да може по-лесно да се преценява дали петицията е свързана с процес, който вече тече или те първа ще започва процес. Има случаи, в които все още не е започнала процедура по нарушение. Знаете, трябва да се види дали има основания да се започне такава процедура. Има и случаи, в които засегнатите теми просто не са в правомощията на Европейския съюз. Естествено, опитваме се да информираме вносителите на петиции за всяко едно решение, което взимаме. Вие работите в тясна връзка с омбудсмана. Създадохме система за взаимоотношения с омбудсмана. Когато се запише започва официално разследване от нашите служби. Ние каним представители на службата на омбудсмана. Целта на тяхното присъствие е да се реши дали правим всичко необходимо, така както е разписано в правилата. Ние не взимаме конкретни решения. Омбудсмана решава или неговите представители решават дали трябва да се започне разследване много можем да подобрим и що се отнася до този тип взаимоотношения. В някои случаи ролята на Европейската комисия е от съществено значение, що се отнася да се помогне на вносителя. Например, ако има петиция, която до известна степен излиза извън законодателството на Европейския съюз, наше задължение е да помогнем на вносителя, за да може той да се обърне към точния национален или регионален орган. Това са двата въпроса, които исках да повдигна. Естествено, има и много други въпроси, например, онова, което вие наричате спящи петиции или петиции сираци. Има достатъчно много петиции, които още не са успели да получат необходимата ответна реакция. Тук също много може да се направи. Това общо взето е моето послание към вас днес, госпожо председател, към всички членове на комисията. Ако трябва да обобщя, трябва да се работи по отношение на времето за реакция, по отношение на предоставянето на информация относно процедурите по нарушения, трябва да се работи по така наречените спящи петиции. Това е лайт мотива на моето послание днес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Форти. Благодаря ви за ясните обяснения, за това, че предлагате да работим заедно, да подобрим бързото разглеждане на петициите, даването на своевременни отговори. Госпожа Алкен има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията. Естествено, с удоволствие отбелязваме, че ще се опитате да работите по-бързо. Когато казвам на гражданите, че могат да се обърнат към нас, им казвам, че в крайна сметка става дума за прозрачност, за осведоменост. Аз казвам на хората, че трябва да се обръщат към нас и за благото на комисията. И комисията трябва да разполага с точна и ясна информация. Имам обаче едно оплакване. Мисля, че най-важното задължение на комисията е да бъде пазител на договорите и да гарантира, че нашето законодателство се изпълнява. Мисля, че точно по тази тема, в тази област, вие не откликвате на очакванията – Естествено, може да се водят двустранни разговори, да се намери точното решение и така нататък, само че, що се отнася до околната среда, вие имате сериозни недостатъци. Трябва да ни взимате на сериозно. Ние много често се оплакваме. Оплакваме се относно Натура 2000, например. Вероятно си спомняте, че има две директиви, свързани с точно тази област и комисията ЕМВИ поиска от Европейската комисия да направи всичко възможно директивите да останат такива каквито са. Всъщност проблема на тези директиви не е, че те не са добри. Те са добри, но не се прилагат както трябва. А вие трябва да следите дали се прилагат както трябва или не. И трябва да бъдете много по-активни в това отношение. Аз се надявам, че следващата Европейска комисия ще подобри онова, което прави, за да може и ние да се радваме на доверието на гражданите. Когато се приеме някакво европейско законодателство, то трябва да се прилага. И държавите членки трябва да бъдат накарани да го прилагат. Няма нужда да получаваме толкова много петиции за това, че някакво законодателство не се изпълнява. Ако комисията си вършеше работата по-бързо и по-категорично, нямаше да се получават толкова жалби или петиции. Твърде много се налага да действаме твърде късно. Твърде често се налага да действаме твърде късно. Това бих казала. Това е основният ми аргумент това е основното ми недоволство. Твърде много петиции идват при нас. Вие трябва да действате по-добре, съответно ние няма да получаваме толкова много петиции. Господин Яр. Много благодаря на комисията. Рядко се случва да дойде някой от комисията и да каже колко добре работят нещата. Там може много да се говори. Половин час може да изреждаме колко хубаво се справяме, а да, да говорим по-скоро за проблемите и за онова, което може да се подобри в нашето сътрудничество. А, аз съм си записал някои а, точки. Например, ако срокът от а, 3 месеца за даване на отговор с, от, ви се струва кратък, можем да говорим за удължаване Сменим си микрофона. Защото отговорите на комисията са ни нужни, за да можем да работим така както трябва с петициите. Получава се малко микрофония на целия първи ред от залата. Аз имам два въпроса към вас. Когато говорим за процедури за нарушения, вие не сте прекият ни партньор за разговори. Тук трябва да се обърнем към комисията като цяло. Но когато получим петиции, например, свързани с планиране на строителни дейности и проекти, в фазата на планирането ние като комисията Нямаме никаква възможност да поправяме някакъв вид поведение от страна на държавите членки. Когато обаче е, тези проекти са осъществени, не можем да променим нещо вече построено. Така че аз пледирам към комисията да се намесва на един по-ранен етап по-категорично. Освен това, искам да ви окоръжа в нещо, което вие споменахте а, да бъдем по-ясни, когато определяме а, къде имаме правомощия и къде не. понякога получаваме действително затрогващи петиции, на които не можем да отговорим, защото просто не сме компетентни на мен ми се иска да можем да кажем на петента какви други възможности има да се обърне към друга инстанция. Но като цяло много ми хареса вашето изказване, понеже започнахте с възможности за подобряване на нашето така иначе добро сътрудничество. Благодаря. Uh, thanks very much. Благодаря, госпожа Къртам. Благодаря. Благодаря за тази презентация. Дошли сте в началото на нашия мандат, за да говорите за нашите взаимоотношения. Идните пет години без съмнение ще отправяме много критики към вас за позицията ви относно конкретни петиции. Искам обаче да започна по конструктивен начин, с един от най-добрите примери през последните пет години. Виждаме добро сътрудничество между различните генерални дирекции на комисията и нашата парламентарна комисия с цел да се стигне до конкретно решение. Напълно съм съгласна с казаното от Маргрете. Ние в парламента имаме нужда от комисия, която наистина да действа като пазител на договорите и наистина да следи за прилагането на законодателството. Част от недоволството на гражданите се дължи на това, че много често на Европейската комисия и отнема твърде дълго, за да се застъпи за европейското законодателство три месеца, за да се анализира една петиция, това трябва да се разглежда в контекста на това, например, колко години могат понякога да продължат процедурите по нарушение. Когато се вземе съдебно решение срещу някоя държава членка, тя трябва да бъде накарана наистина да промени положението, да предприеме коригиращи мерки. Пет години изминават понякога и след пет години се връщаме към някаква петиция по същата тематика, понякога минават 10-15 години пак се вижда, че има нарушаване на европейското законодателство в същата област и виждаме, че държавите членки не са направили нищо за да коригират положението. Така че аз естествено трябва да отчета това, че има нужда понякога да се проучат нещата, но за гражданите Европа наистина действа много бавно. Затова, когато се появи някоя петиция, гражданите наистина трябва да могат да получат максимално бърз отговор. Как да обясним иначе на нашите избиратели защо процеса отнема толкова дълго? Ние правим всички усилия, но и хората трябва да могат да остават с усещането, че техният проблем се взема на сериозно. Понякога крайните срокове наистина са фрустриращи по своя характер. Мисля, че трябва все повече и повече да преминем към спешна процедура. А, вече ви казах, че ще се опитам да дам положителни примери. Имаме много нови депутати. Опитвам се да ентусиазирам хората а, и да им разказвам какви фантастични неща правим тук. Ако взема, например, положението на хората, които се трудят с неблагоприятни трудови договори. Много съм работила по тази тема. Пет години полагах усилия. По време на последния вод в Страсбург гласувахме за законодателство, което ще подобри правилата, на които се подчинява заетостта на работниците в Европа. Ако погледнете нашите взаимоотношения с Генерална дирекция заетост в комисията, ще видите, че ние постигнахме много. На следващо място, благоденствието на децата. Имаше работна група в това отношение и мисля, че тази група наистина сътрудничеше много добре с Европейската комисия. Много е трудно, както каза Петър Яр, да се работи по тези въпроси. Това са сърцераздирателни, изключително емоционални петиции. Ние обаче се превръщаме в гласа на тези засегнати граждани пред институциите. Има много положителни примери в това отношение. И на трето място, там където допустимостта е под въпрос. Имаме много петиции за е, недостиг или неправилно раздадено правосъдие. Мога да дам един пример аз работих по темата така наречени откраднати бебета в Испания. Имахме проучвателна мисия в Мадрид. Имахме много, много добро сътрудничество с представители на комисията, не на последно място ГД Правосъдие – мисля, че би трябвало наистина да създадем един списък с най-добри примери за сътрудничество. Там, където наистина се справяме добре, за да покажем на новите депутати какво в крайна сметка може да постигне за гражданите на Европа Комисията по петиции на парламента. Мисля, че трябва да се покаже на гражданите, че ние можем да спомагаме за промяна и на законодателството. Господин Форти, две минути ви давам, за да отговорите. Благодаря. Всъщност, аз съм си донесъл тук много бележки и много послания, които мога да ви предам, но нека все пак да откликна много бързо на последното казано до госпожа Къртън Дарлинг. Наистина е много важно да се покаже, че сътрудничеството функционира, има го. През последния мандат 700 колеги се обърнаха към вашата комисия и даже дойдоха да ви посетят. Виждате колко много хора. Това е доказателство само по себе си, че ние полагаме много усилия. Съгласен съм, че е задължение на комисията да се гарантира, че законодателството се прилага, а не само да се пишат някакви отговори на хората. Искам да отбележа, че през последните няколко години намаля броя на петициите. Не знам дали причината за това е по-доброто прилагане на европейското законодателство. Искам да кажа, че ще предам вашето послание на новия член на колегиума на комисията, който ще отговаря за взаимоотношенията с вашата комисия. Полезна е тази информация. По това, което каза господин Яр, едно от задълженията, което имаме, естествено е не само да отговаряме на петиции, ами да помагаме на вносителите. Защото много често ние сме единствения изход за тези хора. И единствения начин много хора да могат да си потърсят правата е да се обърнат към комисията по петиции на парламента. Ние естествено трябва да можем да препращаме и вносителя към съответното ниво, там където той не се е обърнал към съответния, например, регионален или национален орган. Комисията също има такова задължение, това е вярно. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Извинявам се, госпожа Жданока също искаше думата, само че аз не я видях. Заповядайте. За да продължа с въпроса, който постави господин Яр. Вие споменахте тези граници на правомощията и необходимостта да се реши дали един въпрос попада в правомощите на Европейския съюз или не. Опита в тази комисия показва, че има едно разминаване – между подхода на членовете на тази комисия, когато се решава дали един въпрос е от европейска компетентност или не. Комисията обаче по-често решава, че а, няма правомощия по определен въпрос, особено когато става въпрос за основни права. А, по член на 51 вие споменахте случая с откраднатите бейбита, бебета. Не би трябвало според комисията ние да разглеждаме този въпрос, но ние го направихме. Как си обяснявате тази разлика в подхода? Чудесно, благодаря ви много. Това, което казва госпожа Звънока. Сега ще преминем към изслушване на правната служба. Искам да Приветствам с добре дошла Мария Хосе Мария Иглесис, която е директор. Тя ще представи каква е помощта, която правната служба оказва на нашата комисия, по какъв начин може да се изискват консултации от тази служба, също каква е натрупаната съдебна практика, свързана с петициите, с допустимостта и проследяването. Благодаря, госпожо председател. Много ви благодаря за възможността да представя нашия екип и нашата работа на вашата комисия в самото начало на новия мандат. Преди да представя правната служба, ще започна да се с представяне на себе си. Аз съм директор на правната служба. В правната служба има директорат, който отговаря с всички въпроси, свързани с вътрешни за Европейския съюз въпроси. Нашето звено, което отговаря за а, петициите, е а, оглавявано от господин Даниел Баран, който присъства тук. Той отговаря за правосъдие и външни работи. Другият ни колега е господин Йоканен. Общото между тях е, че те са работили като магистрати в съответните си държави. Това е специално от специален интерес за нашата правна служба. Има две причини за предоставянето на Европейския парламент на правна помощ и правни съвети. Европейският съюз се основава на демокрация, върховенство на закона и спазването на правата на човека особено след влизането в сила на е, договора от Лисабон. Това означава, че всички политики и дейности на институциите трябва да бъдат е, планирани и проведени в е, правна рамка при пълно спазване на договорите и процедурите за вземане на решение. Втората причина е, че Съюзът се основава на принципа на потвърждаване. Това означава, че според член 14 от договора на Европейския съюз, всяка институция трябва да действа според правомощията, определени от договорите и в съгласие с целите и дейностите, определени от договорите. А, парламентът също трябва да спазва тези принципи и по този начин да допринася за правната сигурност и доверието към тази институция. В този контекст, разбира се, комисията по петиции има специални а, задачи, а, свързани с а, основните права. Тези права трябва да бъдат прилагани и да се наблюдава тяхното спазване особено с оглед на основните ценности на Съюза, залегнали в член 2 от договора за Европейския съюз. Това е правното основание за допусти, определене на допустимостта на петициите, отправени към нас. Те се а, разглеждат от а, Съда на Европейския съюз и правната служба определя дали една петиция е допустима, като разглежда а, съдържанието на петицията и е, дали поставеният проблем е от компетентността на Европейския съюз. Тук е, допустимостта се определя от, е, от една страна от правния риск, свързан с тази петиция. Имам а, предвид не само риска, свързан с а, решаването на един проблем, ако една петиция се обяви за допустима, а, този риск съществува в а, всеки един а, случай. Ние винаги сме много отворени и а, се стремим винаги към решаването на един проблем. А, понякога по определени петиции се взема политическо решение а, и можем да избираме от много възможни а, опции. А, ние се ръководим преди всичко от прилагането на правото на Европейския съюз. Правната служба е една от 14-те служби към секретарията на Европейския парламент. Основната задача е да съветва политическите органи. Искам да подчертая, че правната служба не дава индивидуални консултации на членовете, а тя консултира политическите органи. Имаме екип от 75 души юристи. Те са експерти в всички области на европейското законодателство. Имаме представители на всички държави членки на Европейския съюз. Те са избрани с спазване на всички високи изисквания за професионална компетентност, които се прилагат и към другите служители, подбрани да работят за Европейския съюз. Как се получава мнението и консултация от страна на правната служба? Ние работим по два основни начина. Традиционният начин – да се обърне човек към нас е да поиска официално становище. То може да бъде поискано от председателя на комисията или в случай с парламента от председателя на Европейския парламент. Правилата за даване на становище се определят от бюрото от 20 януари 2004 година. Секретариатът ще бъде така любезен да изпрати това решение до всички членове на комисията. Там се казва, че отделни членове на Европейския парламент могат да поискат становище на правната служба, само ако това искане мине през председателя на Европейския парламент. Но има и неформален неформална консултация, която нашите а, членове на екипа могат да дадат на членовете а, на парламента, на секретарията. А, в тази връзка искам да подчертая, че правната служба е служба. Тя предоставя услуга. И това е добавената стойност, която има нашия екип в сравнение с мнението на отделен юрист. Понякога обаче се случва консултацията, дадена от наш е, юрист, в този случай господин Лихонен, може да противоречи на мнението на службата като цяло. В такива случаи се опитваме да бъдем гъвкави от една страна, от друга страна да поддържаме единство в експертната оценка на правната служба. Тук искам да кажа, че ние не сме отдел за провеждане на разследвания. Знам, че много колеги биха искали ние да вършим и тази работа, но нашата задача е да ви подпомагаме при решаването на действителни правни проблеми. Не се занимаваме с хипотетични случаи или академични дейности. И тук ви моля за разбиране на това обстоятелство. По някой път получаваме запитвания, на които не можем да отговорим, просто защото нямаме ресурси. Не е липса на желание, просто трябва да се съсредоточим върху основните задачи, които имаме. Така че моето послание към вас е просто. Моля ви, помогнете ни да ви помагаме. Много благодаря. Много благодаря. Има ли въпроси, господин Кънев? Много благодаря. Ще продължа на български. За развиване на бизнес в дадена европейска държава, както и административната тежест за различни видове бизнес е въпрос на национално законодателство. все пак европейското законодателство и европейските политики – съдържат множество насоки за насърчаване на малкия, семейния и традиционния бизнес. От тази гледна точка моят въпрос е: когато националното законодателство на дадена държава, например в случая с България одиозната Наредба номер 18, срещу която целият малък бизнес в момента се бори, или много разпоредби в Закона за енергетиката, закриващи на практика малките бензиностанции, когато такова законодателство е очевидно насочено към закриване на малък бизнес в интерес на големи економически монополи, а дали то не е все пак обект на защита било по пътя на петициите или по друг път от Европейската комисия? Благодаря. Сам мембър. Други желащи да се изкажат? Една минута. Госпожа Мартинес. Тази ситуация е доста хипотетична, но това е въпрос, по който може, има право да се зададе въпрос, защото това е част от европейското законодателство. Това не означава обаче, че резултатът от тази петиция, резултатът от обсъждането в тази комисия може да промени нещо в самата ситуация, но петицията ще бъде допусната. Много благодаря, госпожо Мартинес. Благодаря на вашия екип за добрата работа. Преминаваме към седма точка. Това е представене от тематичен ден Б за сътрудничеството с Комисията по петициите. Знаете, че тематичните отдели предлагат специфични познания на парламентарните комисии. Сега давам думата на господин Мигел Тел, който е ръководител на тематичен отдел С която предлага вътрешна и външна подкрепа, свързана с дейността на нашата парламентарна комисия. Благодаря, госпожа председател. Аз, аз ще отнема само 5 минути, за да представя този отдел с, с няколко штрихи, след което вие можете да поставите въпроси, ако желаете. Този политически отдел uh, the support the work of parliamentary committees. Ние подпомагаме парламентарните комисии при изготвянето на законодателни актове, при извършването на надзор, както и във връзка с различни инициативи. Ние осигуряваме експертни познания – на всички от тези комисии, които имат отношение към правните аспекти, като Юре, ФАМ, петициите и други. Нашият отдел работи в тясно сътрудничество с всички докладчици, с съветниците, с секретариатите, с цел тези комисии да получат целенасочена и висококачествена, независима, неутрална експертна помощ, която да отговаря на конкретните им потребности. Нашият анализатор, отговарящ за политиката, когато познавате, се опитва да следи всичко най-ново публикувано от мозъчни тръстове, от академичните среди, за да можем бързо да установим какви са изследванията, които са правени до момента, къде има пропуски, какви нови изследвания са необходими и които са необходими за комисията. След това решаваме дали можем да осигурим тази информация вътрешно в парламента или, както се случва най-често, ние се възползваме от външна експертна помощ. Основната задача на комисията, поне една от е, основните функции на комисията, е да се задели бюджет за научни изследвания за всяка парламентарна комисия. Вашата комисия разполага с 221 000 евро за научни изследвания за 2018 година. Това са доста пари, но трябва да кажа, че онези изследвания, които ние се опитваме да изготвим, особено онези, които са свързани с сравнителни анализи, за да се следи какво става в 8-10 държави членки, често струват скъпо. Разбира се, ние управляваме този бюджет, е, като следваме насоките, които са прияти от Бюрото на Европейския парламент, както и процедурите за възлагане на обществени поръчки, установени в финансовите регламенти на Съюза. Ние се опитваме да наберем най-добрите експерти, които са налични на пазара, на базата на техните академични постижения – като се опитваме да получим най-добри резултати за вложените средства. Но трябва да призная, че това не винаги се случва. Нашите анализатори на политиката се опитват да работят много тясно с външни експерти, за да осигурят проучвания, които са необходими на вашата комисия, да отговарят напълно на вашите нужди – като следваме принципите на независимост, обективност, неутралност. Ние договаряме какви са целите, какъв ще е обхвата на изследванията, колко ще струва целият процес и след това се изготвя този, това проучване и се представя пред комисията. Научните изследвания за парламентарни цели има свои специфични страни. Това е смес от академични постижения, практически опит и преценка за това колко полезно е всичко това за работата на комисията. Ние предлагаме различни научно-изследователски продукти – в най-разнообразни формати, от брифинги до 10 страници, задълбочени анализи, от 11 до 36, 40 страници и по-дълги проучвания над 40 страници. Това са обикновено проучвания, които са сравнителни. Организираме също и семинари, за да разгледаме в дълбочина определени въпроси, като каним най-добрите експерти при възможност. Приканваме ги да изготвят кратки доклади. Тези семинари са альтернатива на публичните изслушвания, които се организират от вас, от комисията, където вие сте тези, които подбирате експертите, които каните. Ние като политически отдел подбираме за семинарите от ваше име това, което по наша преценка са най-добрите експерти. Само комисиите могат да поискат външна експертиза. Ние сме по-гъвкави с вътрешната експертиза, тази, която се осигурява от наша страна, за брифинги или пък доклади преди провежданите от вас мисии. Това показва колко важни са годишните научно-изследователски програми. Научно-изследователската програма е нещо много важно, тъй като ни позволява да предоставим своевременна научна експертиза, извършването на външни изследвания отнема доста време. 3-4 месеца, дори до 6-8 месеца. За това научно-изследователската програма е нещо много важно. Тя позволява да се работи по план за съответните комисии, по законодателната програма на комисията, политически резолюции. Комисията по петициите е много особена комисия в това отношение, както знаете. И ние разглеждаме броя на получените петиции, какви са компетенциите на комисията, какъв е интереса на комисията. Ние изготвихме проучване за вас за това какви са постиженията по петициите в миналия мандат, свързани с правата на децата, са в областта на околните среда и прочие. Защо? Защото се внасят много петиции в тези области. Вие искахте да имате експертни познания в тази област. област. Сега ние ще ви подпомогнем в този процес. Надяваме се, че ще разполагаме с научно-изследователска програма преди края на октомври. Разбира се, тази програма не е дадена веднъж за винаги. Ние сме готови да осигурим научни изследвания винаги, когато поискате, така че може тази програма да бъде осъвремнявана. Това е всичко, което исках да ви кажа. Ако искат е, да зададете въпроси, аз съм на ваше разположение. Благодаря ви много, госпожо председател. Благодаря ви, господин Тел. Има ли желаящи да се изкажат? И така, благодаря ви много. Преминаваме към следващата точка. Това е представене от Европейския омбудсман госпожа Емили Орали на годишния доклад за 2018 година. Всяка година Омбудсмана изготвя доклад за дейността си, той се внася е, за разглеждане в Европейския парламент, е, както и в е, Комисията по петициите. Годишният доклад за 2018 година беше публикуван през май. Сега се представя днес в пети. Това се дължи на европейските избори и след това ще се изготви доклад по годишния доклад на омбудсмана за дейността му за 2018 година. Докладчик ще бъде господин Питер Яр от НП. Е. Той ще представи своя проекто доклад на заседанието ни през месец, месец октомври. Well, we are going to wait. Ще трябва да изчакаме малко. Ще трябва да изчакаме малко. But we're going to go on time. I'm sure. Сигурна съм, че омбудсманът ще дойде на време. Thank you, Mrs. Really. We were waiting for you. Очаквахме ви, госпожо Рейли. Рейли. Имате време до 12 часа. трябва да свършим а, това разискване до 12 часа. Имате 10 минути. Много благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Много благодаря за поканата да дойда. Радвам се да ви видя отново. Тази сутрин ще ви представя годишния доклад за дейността си за 2019 година и поглед назад към 2018 година. Ще ви представя основните случаи, по които сме работили заедно с вашата комисия. Съвсем накратко. Може би някои от вас не познават инстанцията на Европейския омбудсман. Аз съм избрана от Европейския парламент. Комисията няма нищо общо с това. Няма процедура на номиниране всъщност след като сте избран, вие работите абсолютно независимо. Аз се занимавам с жалби против Европейската администрация. И а, нашите мандати всъщност не се припокриват с вашата комисия. А, аз като омбудсман не се занимавам само с е, жалби срещу Европейската администрация, а вие разглеждате случаи в а, държавите членки. А, някъде около 75-80% от а, становищата, които даваме, се приемат. Това е много добре и основна част. А, от моята работа е да разгледам всички важни документи, да се запозная с всички факти, свързани с а, някаква жалба, независимо от тяхната поверителност. Не ги публикувам, а, ги разглеждам. Също така призовавам служители на Европейския съюз като свидетели И провеждам също така различни разследвания по собствена инициатива или когато получа сигнал за някакъв проблем. Какво е сътрудничеството ни с вашата комисия? Виждате, че аз работя и с други парламентарни комисии. Виждате кои. също така говоря пред пленарната формация, председателския съвет, съвета на председателите на комисии и освен това получавам и жалби от отделни депутати те могат да са много полезни за подобряване на администрацията, защото съдържат много съществени елементи. През 2018 година ние разгледахме 2180 жалби. това беше увеличение от 17% на жалбите в рамките на предишния мандат. Това означава, че нашата служба и нашата работа става по-популярна. Всички жалби, които се са извън а, нашия мандат, а, биват а, препратени на съответната служба, която да разглежда тези жалби. А, какви са видовете казуси, прозрачност, достъп до европейски документи, основни права, участие на гражданите, а, спазване на хартата за основните права. А, например, участие на граждани в публични консултации, програми, финансирани от Европейския съюз. Например, понякога комисията предоставя безвъзмежна помощ, след това има проблем с начина на оползотворяване на средствата и ако има конфликт, някои страните може, може да се обърне към нас, за да проучим случая. Конфликт от интереси, това е важна част от нашата работа. Има, например, казуси свързани с комисари, бивши комисари. Ни предоставяме и консултация на различни служби. Също така се занимаваме с културата на предоставяне на услуги, като например забавяне и различни казуси, свързани с служители на Европейския съюз. Следващият слайд показва източниците на жалби. Най-много идват от Европейската комисия, понеже това е основната институция, с която се работи и те най-много си взаимодействат с обществеността. И всички жалби са свързани с ролята на комисията в административен план. Ще ви дам и няколко примера за разрешени казуси. През 2018 година имаше случай свързан с финансирането на харватска фирма за проучвания. Комисията искаше възстановяването на 700 000 евро. Когато разгледахме случая, ние намалихме тази сума на 300 000 евро. Следващият казус беше свързан с Европейската агенция по лекарствата и разкриването на името на компания, която беше поискала публичен достъп до доклад, свързан с лекарства и тяхната безопасност. Друг, други примери за разрешени казуси през 2018 година – Например, Асоциацията на европейските университети успя да спечели спор с комисията за сума от 83 000 евро. Дори и новите членове на Европейския парламент може би си спомнят процедурата по назначаването на генералния секретар на комисията. Получихме две жалби, след което проведохме проучване. Тук е важно да подчертаем, че не разследвахме самата личност, а начина на неговото назначаване. И намерихме четири неспазани процедури, лоша администрация в рамките на процедурата по назначаване и направихме препоръки. Сега предстои избирането на нов генерален секретар в рамките на избора на новата Европейска комисия. Ще видим дали са спазени нашите препоръки каква беше стратегическата ни работа през 2018 година? често пъти проучванията, които правим, ги правим не за да сме критични, а за да помогнем. Например, можем да представим на комисията или друга институция или агенция да предложим начин да се разреши даден проблем. Мисля, че Комисията често пъти беше благодарна за нашите разследвания, защото посочвахме начин за решаване на проблем. Така че през 2018 година, например, разгледахме проблема с кадровите въртележки в различни сектори ако някой излезе от европейските институции в частния сектор, просто трябва да бъдат защитени интересите на Европейския съюз. Също така разгледахме новата веб страница и нейната достъпност за хора с увреждания. А, също така създадохме Европейска мрежа на омбудсманите, така че да е по-лесно за европейските граждани да дават своите жалби. Също така разгледахме прозрачността на процесите, свързани с член 50 и Брексит. Проведохме едно важно проучване, свързано с отчетността на съвета на Европейския съюз а, тук също а, съветът има задължение да спазва европейското законодателство. А, това въжи за всички държави и членки. А, разгледахме прозрачността на законодателния процес, протичащ в а, съвета и а, доста сериозно а, по криминалистичен път разгледахме а, всички важни документи а, и, например, а, на ниво постоянни представители, установихме, че липсва прозрачност. Предложихме и начини това да се промени. В следвайки процеса на нашето проучване, влязохме в контакт с държавите членки и а, всички поверителни информации своевременно бяха маркирани като такива, за да а, няма а, злоупотреба с поверителна информация. А, също така, през май миналата година направихме специален доклад за парламента а, по този въпрос Проведохме и редица допълнителни дейности, като например среща с холандския министр на външните работи. Това ще се случи през септември 2019 година. С този доклад се опитваме да предотвратим обвиненията към Брюксел за непрозрачни или бюрократични процедури. И да покажем, че всъщност случаят не е точно такъв. През 2018 година работихме и върху създаването на европейска мрежа от омбудсмани, която включва 36 държави, членки на Европейския съюз и кандидат членки. Работихме с депутати от съответните парламенти. Получихме и сигнали и жалби от държавите членки на тази мрежа. Работим за доразвиване на тази мрежа, за да я направим още по-полезна. И накрая щастливата част, успешната част от моята работа. Получихме награда за добро управление за 2019 година. Това не е само комплимент за добрата работа, която вършим ние в полза на гражданите, а също така се опитваме да прилагаме в работата всички добри практики и да ги разпространяваме. Много благодаря на комисията и на множеството агенции на Европейския съюз, с които работихме за доброто ни сътрудничество. Много благодаря, госпожо Райли, за представенето на резултатите от работата ви в последната година. Сега давам думата за изказване на членовете на комисията и госпожа Алкен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че дойдохте. Благодаря за работата ви. Удивително е колко успявате да постигнете, какви резултати успявате да реализирате и как се справяте с трудните въпроси. Две неща искам да кажа. Все още не сме решили проблема с конфликта на интереси. Не искам да обвинявам когото и да било от моята партия. Понякога има смесване на а, интереси, дори сред парламентаристите. Стига се до такива случаи, когато трябва да се взимат решения за благото на обществото, юридически решения. В моята страна не стана ясно много какво се случва точно по този въпрос. Такъв конфликт на интереси чисто и просто не трябва да има и трябва да се положат много усилия, за да имаме добри административни практики. А що се отнася до прозрачността на съвета, приветстваме вашите действия. Бях докладчик в сянка от името на своята партия по а, един доклад. Имаше и доклад на Авко. Там автори бяха Йо Лайнен и Яна Том. Казва се, че имаме нужда от повече прозрачност. Не се разбира обаче от хората факта, че Европейския съюз е междуправителствена организация, не на последно място. Европейския съюз произвежда законодателство – и точно както хората могат да следят действията на националните си парламенти, точно така те, те трябва да могат да следят работата и на европейските институции като законодатели. Защо има такова притеснение по този въпрос? Много хора смятат, че Начина по който се прикриваме ни прави да изглеждаме безумни. Затова ви моля да работите за по-голяма прозрачност. Не на последно място по отношение на документите. Не само да има подпечатване с е, гумен печат, както е модерно да се казва. Трябва да може гражданите да знаят как всяка една държава, как всяка една делегация гласува в съвета, за да може Европейския съюз да се ползва с по-голям кредит на доверие и съвета на ЕС в частност да се ползва с по-голям кредит на доверие. Мисля, че дори в парламента много хора смятат, че прозрачността не е чак толкова важна. Оттам идва демократичния дефицит. Хората не могат да следят работата на съвета и на другите институции. Не знам какво смятате, че трябва да се направи, но ако съвета продължава да отказва да направи заседанията си по-прозрачни, може ли да се заведе дело срещу него? Не може ли да се позовем на договорите вместо на 1049, например? Да се каже, че има базово а, нарушение на договорите. Не става дума за тълкуване само на 1049, съответните изключения и така нататък. Може би вие трябва да ни кажете какво трябва да правим. Трябва да се направи нещо. Не можем просто да седим и да приемаме това, което ни казвате, а именно, че става дума за нарушаване на договорите и съответно да не правим нищо. Госпожо Алкен и други колеги искат думата. Господин Петър Яр. Е. Благодаря. Отново имам проблем с микрофона, извинявам се. Отбелязал съм си е, шест е, точки. Първо поздравявам госпожа омбудсмана е за добрата работа и доброто сътрудничество с нашата комисия. То беше плодотворно. Вторият ми въпрос трябва ли ни Европейския омбудсман? Абсолютно да е отговора. Стана ясно, че до вас стигат много жалби. В демократичния ред е така понякога се случва политическите органи да започнат собствен живот. По отношение на разследването за липса на прозрачност при работата на съвета, действително има такива непрозрачни решения. В Германия, например, имаше голям проблем с приемането на основният регламент за защита на данните. Не стана ясно от коя страна е дошъл натиск при разглеждането и приемането на този закон. Но смятам, че започнатият от госпожа омбудсман процес е много положителен от една страна, една част от работата ни е прозрачна. А, говоря за Германия. А, друга част не е и тук можем да се получим от а, европейските институции. И а, сега ми остава само да пожелая на госпожа Орайли, както и на другите кандидати за Европейския омбудсман, а, успех на предстоящите нови избори за тази позиция през декември. Благодаря, госпожа Къртен. Благодаря ви. Благодаря ти, Емили, за доклада. Благодаря за работата ти. Съгласна съм с Петър. Твоята работа и работата на твоите служби сами по себе си свидетелстват за това колко сте важни за гражданите. Няма сега да тръгвам по пътя на самокритиката за това как работи Европейската администрация – няма как да не засегна Брексит. Мисля, че британските граждани оценяват високо каква прозрачност има от страна на европейските институции, що се отнася до преговорния процес. Защото в Великобритания британското правителство отказва да се погрижи за прозрачността. Нищо не се казва дори за подготовката за излизането без поразумение. Ако погледнете специалните мерки, които се предприемат от страна на Европейския съюз, те са публично оповестени. Имаше първоначално искане да има по-голяма прозрачност. И съответно работата на Мишел Барние и на неговия екип а, трябва да бъдат а, оценени високо. Ако погледнете британската администрация, има 700 експертни групи, които работят по въпроса за излизането без поразумение, но няма нито един документ. Искам да помоля омбудсмана да сподели добрите практики, които Европейския съюз има в това отношение. Относно прозрачността на съвета, колегите говориха по този въпрос. Десетилетия вече живеем в информационно затъмнение в Великобритания за това кой каква роля играе в Брюксел. Референдума се основаваше де-факто на такава дезинформация. През 95 5% от случаите при взимането на важни решения Великобритания е била част от мнозинството. Великобритания не е била пренебрегвана. Това обаче не е казано. Много е важно това да се подчертае пред гражданите. Трябва да се осъзнае каква екзистенциална заплаха има, когато не се предприемат действия в тази посока. Маргрете попита какво може да се направи, ако съвета не реши да публикува публично протоколите, например. Не може ли да се започне някакво протестно движение на най-низко ниво, на обществено ниво в държавите членки, за да се накарат министрите или политиците в съвета да станат малко по-прозрачни? Споменахте за мрежата. Не знам обаче дали сте обсъждали този конкретен случай. Какво решение е взето? Благодаря, госпожа Еви. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на госпожа омбудсмана. Поздравления за доклада ви. Винаги от вашите представяния става ясно колко много е направено и колко проблеми имаме и какво трябва да се направи, за да може европейския проект да отговаря на интересите на европейските граждани. Вие вършите отлична работа, що се отнася до защитата на европейските граждани. Ако погледнем трите доклада от последните три изминали години и сравним онова, което е написано в тях, ще видим, че има една отрицателна тенденция – много дълго време отнема на комисията, за да реагира на вашите препоръки. И като че ли забавянето се увеличава. През 2018 година вие споменавате следното. Част от вашите инициативи изобщо не са били обект на реакция от страна на комисията или поне не е имало ясна реакция. По отношение на скандала с Зел Майер, комисията не е следвала вашите препоръки относно процедурата по номиниране на кандидати за подобни позиции, за да се гарантира възможно най-голяма прозрачност и висок морал Често казвате, че комисията е обект на лобиране от страна на частни дружества, дружества от частния сектор. Имаме нужда от повече прозрачност. Надявам се, че новата Европейска комисия ще приеме в крайна сметка един нов подход и ще следва възможно най-високи стандарти, що се отнася до прозрачността и морала. Какво ще направите вие и какво можем да направим ние, за да направим вашите препоръки по-задължителни по своя характер и да накараме хората да ги спазват? Що се отнася до прозрачността в съвета, трябва да се работи по-добре и да се даде отговор на европейските граждани? Ще се подобри ли положението или не? Каква роля може да играе парламента? Благодаря, госпожо Омбудсман. Благодаря за това, че представихте доклада си, за вашата работа. Вашата роля е важна, за да се засилва връзката между гражданите и нашите институции. 85% казвате, че са последвани от действия. Има какво ще да се направи, какво може да се направи и в съвета. В, според вас, кое е най-важното достижение от предходния мандат, което имате? Или пък коя е най кой е бил най-големият ви проблем? Как Европейския съюз и по-конкретно Комисията по петициите би могла да ви окаже подкрепа в работата? Благодаря. Благодаря. Ще ви дам две минути. Казах 12 часа, няма да е 30 секунди. Благодаря. Благодаря ви за всички тези въпроси и коментари. Съвсем накратко ще се опитам да отговоря. Госпожо Алкен, продължаваме да имаме проблем с конфликта на интереси. Всъщност става дума за конкретни особености на конкретни култури. Има известна слаба промяна. Ние дадохме своята дам, парламента направи същото, комисията също се опитва да промени нещо. Мисля, че има нужда от повече напредък. Господин Яр, госпожа Алкен, госпожа Къртан Дарлин говориха за работата в съвета. Срещнах се с министъра по европейските въпроси на Финландия вчера. Исках да разбера какво се случва в съвета, какви планове има финландското председателство. Беше ми казано, че има затруднения и предизвикателства. Финландския министр поиска от мен да дам аргументи за позицията която имам. Ами вие дадохте тези аргументи днес. Брексит, дезинформацията, вие го казахте. Виждаме последиците от нещо подобно. Всъщност, не е въпрос само на преки последици. Става дума за демократична легитимност. Хората трябва да могат да получават информация и да участват в демократичния живот на Съюза, както го правят в своите държави. Що се отнася до Европейската мрежа на омбудсманите, Брексит. Няколко пъти съм казвал през последните години и съм говорила най-вече с испански и, велико... и британски, извинете колеги, по този въпрос. Ще повторя. Когато Брексит стане факт, ние ще работим заедно, за да смекчим последиците за гражданите, независимо дали са британски граждани в Европейския съюз или европейски граждани в Великобритания. Вашата идея за прозрачност в съвета е много добра и аз заставам зад нея на 100%. Госпожо Еви, благодаря за това, което казахте. В случая Зел Майер, генералния секретар, казахте, че не сме че комисията не е направила нищо по нашето искане. Всъщност казаха, че ще направят нещо, казаха, че отказват всъщност да направят онова, което ние искаме от тях. Постигнахме нещо обаче. Минахме от арената на администрацията към политическата арена. И това е постижение само по себе си. Има трудности, естествено. Аз винаги съм оптимист. Ще се появи нова комисия съвсем скоро. Ще има и нов генерален секретар. Аз съм уверена, особено като чух и изявлението на фон дер Лайен пред парламента, че ще има положителни промени. Тя естествено не говори само за генералния секретар, тя по-скоро говори за прозрачността като цяло и аз съм обнадеждена. Госпожо Ведрен, благодаря за коментарите ви. Започнах работа преди няколко години и постигнах много. Станахме по-видими, по-полезни, оказваме по-голямо внима... влияние. Това го разбираме не само по броя на жалбите, но и по броя на жалбите, които са от широк обществен интерес. Когато решим някой проблем, въздействието се вижда понякога в една цяла общност. По отношение на движенията, за които вие говорите, мисля, че те могат да бъдат подкрепени, вие може да ги подкрепите, ние можем да ги подкрепим, мисля, че те могат да постигнат значителни неща. Благодаря. Благодаря ви още веднъж. Thank you. Pasamos al punto 9. Преминаваме към девета точка от дневния ред. Това е първата петиция за днешния ден, номер 596, наклонена черта 2018, внесена от Майра с испанско гражданство от името на Испанската асоциация за гражданска защита относно определението на стратегия на ЕСА относно космическите митологични явления и електромагнитните импулси ЕМИ. Давам думата на вносителя на петицията за 5 минути. Добър ден! Като организация за гражданска защита искаме най-напред да се обърнем към хората, които в момента се борят срещу Дориан. Извинете, изчакайте Изчакайте малко, нека да има тишина в залата. Изчакваме хората, които искат да напуснат залата. Нека сега да изслушаме вносителя на петицията. Благодаря ви. Казвах, че като Организация за гражданска защита искаме най-напред да кажем няколко думи за онези, които се борят с ураган Дориан и онези, които се намират в много трудно положение в момента. Също искам да кажа, че за съжаление нашият колега, депутат, бивш и професор по физика Хосе Клавел няма възможност да присъства. Разполагаме с 5 минути, но въпроса за заплахите от електромагнитните импулси ЕМИ е много сложна, както тези, които са естествени импулси, така и изкуствените, които могат да се използват като оръжие. Разбира се, ако имате въпроси, с удоволствие ще отговорим на вашите записвания. Ние внесохме доста до документи, затова в тези 5 минути само ще се спра на 5 основни въпроси. Еми е бързо предаване на енергия и енергия има електронни компоненти. Нашата петиция не поставя под въпрос европейското изследване, свързано с естествените еми или пък относно метеорологичните космически изследвания. Но говорим по-скоро тук за планове за спешни действия, когато има електромагнитни въздействия. Само в рамките на часове може да има последици от естествено еми и само в рамките на минути от изкуствено еми. След като се задейства всичко това, тъй като ще разполагаме с много малко време, не може те първа да се мисли какво да се прави. Важно е да има планове за гражданска защита, каквито в момента липсват в Европа. На второ място, в нашата петиция казваме, че сме изостанали с 10 години от останалите за предотвратяване на подобни рискове. Още в 2001 Конгреса на САЩ създава комисия по тези въпроси, а в 2009 в Обединеното кралство се създава такава. Тоест, ако имаме това предвид, ние сме 20 години назад Тоест, изоставаме с 20 години по превенцията на този риск. Има конкретни примери, за да получите представа в каква степен нямаме нищо, което да сме предвидили тази област. Федералната Комисия за енергийно регулиране в САЩ през 2013 година нарежда на всички свои електрооператори да следва стандарти за възстановяване след крайни въздействие от ЕМИ. През 2016 се издава нова заповед 830, т.е. има две заповеди, които са конкретни. Какво има в Европа по този въпрос? Нищо. Нашите оператори, европейските оператори при подобен ни явление, какво могат да направят? САЩ и Обединеното кралство още през 2015 година определиха стратегията си в тази област. А, ние едва сега искаме да започне да се мисли за такава стратегия. Къде е тази стратегия на Европейския съюз? Обама през октомври 2016 година издаде указ за превенция срещу естествено ЕМИ, а през април 2019 се издаде нова заповед от страна на президента Трамп относно изкуствените ЕМИ. Предвиждат се пълно сътрудничество между федералните агенции, свързани с националната сигурност, гражданската защита, регулаторните органи, индустрията. Къде са тези неща при нас за предотвратяване и спазване, предотвратяване на рисковете от подобни явления? Комисията ни отговори но изкуствените електромагнитни импулси дори не се споменават. Говорят само за електромагнитните изку... импулси, които са от естествен характер или за слънчевите изригвания. Така че нещо липсва и продължава да липсва. Големите катастрофи започват е, именно така, в един ден като днешния, за някой политик, който не се е случил или пък не е разбрал какво е се иска да се направи или пък организациите за гражданска защита не са действали. Моля ви да приключвате. За плахата от електромагнитни импулси няма нищо общо с киберсигурността. Затова сега ще преминя към следващата ми точка. Разполагате с 10 секунди. Ние имаме пет искания при ЕМИ изкуствен например, има опасности да се засегне до 10 държави, ако се използват изкуствено еми от терористична организация. Трябва да има обща стратегия на Европейския съюз, която да хваща всички аспекти на проблема. Най-вече да се защитят е, атомните електроцентрали. Извинете, е, има и други петиции. Нека сега дадем думата на председателя на Европейската комисия, ако не възразявате. Мога ли да кажа още две конкретни неща. За 3 секунди може. Искам да помоля да се включа заплаката в ЮРЕСКО от ОНЕ да се изисква създаването на договор за предотвратяване на използването на ЕМИ за военни цели. Освен това, използването на ЕМИ като оръжие да се признае за престъпление срещу човечеството. Освен това, 1 септември да се определи за европейски идеи на космически термиологични явления в Европа по подобие на деня на астероидите, който е 30 юни, определен от ОНЕ. Първият оратор – от името на комисията. Да, комисията е наясно колко много проблеми може да създаде метеорологичните космически явления върху Земята. Ето защо космическата стратегия от 2016 година призовава да се включи този проблем при, при разглеждането на космическата програма. Ние имаме проекто регламент относно космическата програма на Европейския съюз. Тя е в проект, етап на договори, преговаряне между съвета Европейската Европейския парламент. Трябва да има цялостен подход за защита на космоса, където да се включват а, също въпросите на сателитите, на космическите отпадъци и прочие. Предложението на комисията обхваща темата за космическите метеорологични явления. За да създадем такава стратегия, ние провеждаме консултации с заинтересованите страни от този сектор. Положителното е, че са предприяти вече доста мерки Например, Център за експертиза беше създаден заедно с държавите членки. Така че можем да се опрем на това, което вече съществува, за да можем бързо да се създадат нужните служби в тази област. За да можем да реагираме в случай на екстремни космически метеорологични явления, ние трябва да разгледаме регламента за космическото пространство, където да се включат елементи за гражданска защита, когато където да се казва, че службите за гражданска защита трябва да участват в работата. Ще има също насоки държавите членки по този начин ще могат да действат по-координирано. Всички координиращи действия между органите за гражданска защита на европейско ниво трябва да бъде при строго спазване на принципа на субсидиарност. Членът, който се отнася до космическите митологични явления, ще зависи от преговорите между Съюза, Европейския парламент и съвета, така както са предвидени за месец март. Действията, които са разработени в рамките на космическите метеорологични явления, ще зависят от бюджета, който се предлага за наблюдението на космоса. Комисията ще обхване тази важна тема по този начин и ще може да разшири тези действия при необходимост в бъдеще. Благодаря ви. Сега давам думата на депутатите. Най-напред от името на групата на НП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на на вносители на петицията. Благодаря, че обърнате внимание на нашата комисия за рисковете, свързани с екстремните космически метеорологични явления. Вашето изложение беше много ясно. Това е въпрос, който е от особена важност. Слънчевите изриквания засягат сигурността на гражданите и доста от електромрежите Така че, господин Родригес, аз споделям вашите притеснения. Необходими са повече действия, за да се обхванят тези явления. Това изисква обаче по-доброто им познаване. Именно поради това Европейската комисия насърчава научните изследвания и иновациите в тази сфера и са финансирани до момента десетки проекти за предотвратяване на подобни явления, за предвиждането им. Приканвам Европейската комисия да информира нашата парламентарна комисия за проектите, които ще бъдат подбрани в бъдеще. Регламента за космическата програма на Съюза ще може да даде отговори на рискове, свързани с космическите метеорологични явления. Европейската комисия трябва бързо да избере оперативните служби за космически метеорологични явления, като се отчитат нуждите на потребителите. Регламентът все още не е прият, затова аз предлагам нашата комисия да остави отворена тази петиция и да поиска от Европейската комисия да ни информира за всяка нова инициатива. Благодаря ви, госпожо председател. Тъй като времето напредва, и няма други желащи да се изкажат от страна на депутатите. Ще дам думата отново господин Родригес, качеството му на вносител на петицията. Добре е да се спазва времето, за да могат всички да участват. Давам ви отново думата за 4-5 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Ние сме организация за гражданска защита. Вече 10 години работим в тази сфера. 10 години работим. Ние се имаме като специализация името космическите митологични е, явления, но ние закъсняваме. Сега ние нямаме сигурност, че няма да се случи нещо за една седмица. За това трябва да познаваме риска. Между 5 и 50% се оценява риска от подобни явления от страна на Обединеното кралство. Не може да има точност. Също нас определя 12% вероятност. Това е сериозен риск. Дори ако е само над 1%, е необходимо да се предприемат действия. В САЩ има, основ... има специална група към военно-въздушните сили на САЩ, която се занимава с електромагнитната защита. И те бият тревога, че ако са, се задейства подобно явление, както това е, се е случило преди 160 години. Ако се случи подобно явление, в САЩ могат да се случат над 90 ядрени инцидента по източното крайбрежие. Това е посочено в доклади. Има два такива доклада и аз съм ги донесъл и двата. На девета страница и след на тази страница се говори по тези въпроси. В САЩ се при, посочва, че трябва да се увеличат средствата и снабдяването с дизел на генераторите. За сега резервите са за 7 дни. Сега се изисква те да бъдат за 6 месеца. Ако има спиране на тока в рамките на един месец, да не могат да действат ядрените централи. Те могат да бъдат както големия проблем, така и част от решението. Трябва да се разработят а, планове, но над 130 ядрени реактори има в е, Европейския съюз, но няма планове за тяхна защита срещу електромагнитни е, импулси. Ако ядрената енергия остане безопасна, всички и ако бъде се стигне до някакъв проблем в електроцентралите, това може да доведе до общ срив. Това, което не безпокои, е, че понякога се затваряме очите и се казваме, че не е кой знае какво, но всъщност проблемът е сериозен. Нашата организация със всички свои сили е, се опитва да, да бие тревога, защото ако нещо подобно се случи, ние няма да имаме време достатъчно да реагираме. Въпреки това, този въпрос не е включен при преразглеждането на резко. Ако се случат подобни явления, ще има много жертви. За това искаме на този въпрос да се гледа сериозно, така както той заслужава да се предприемат такива превентивни мерки, поне като тези, които се вземат в САЩ, да има стратегия на Европейския съюз, така както такава е определено преди 4 години от САЩ и Обединеното кралство, за да можем да защитим европейските граждани. Ако има терористично нападение, има множество терористични групи, които се опитват да се здобият с атомно оръжие. Ако това се случи, те няма да го взривят в някакъв ван. Те чрез коинтерновоз в международни води могат да детонират е, своята бомба, което ще унищожи електроснабдяването, нещо за което сега не сме подготвени. Вие като отговорни политици в този парламент трябва да знаете каква е истината. Има официални доклади, последният от който е от преди 10 дни. Това е действително проблем, който е от е, особена сериозност. Председателката, благодаря и слушахме вносителя на петицията, е, както и комисията, така че предложението на комисията по петициите, тази петиция да остане отворена. Очакваме да се одобри регламента за е, космическото пространство. Освен това, ще поискаме от комисията да ни информира за всички инициативи в тази сфера, която е от такава голяма важност. Приключваме разглеждането на тази петиция, както и работата на Комисията по петициите за тази сутрин. Ще продължим днес след обед в 2.30 с разглеждане на други петиции. Благодаря на всички.